президентът на Чешката република. Now we hear the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 е радост и чест да приветствам вас, президента на Чешката република, в демократично избрания парламент на гражданите на Обединена Европа. Вашата страна винаги е била в сърцето на Европа и е допринесла много за историческото развитие на Европа. Каро IV, като император на священата Римска империя е мечтал за голяма обединена Европа. Бохемският е, крал също е един от големите европейци, които през 1622 година е говорил за обединени европейски държави. Във вашата държава винаги се е развивало европейското мислене и затова ние високо ценим ролята на вашата страна за развитието на Европейския съюз, особено сега, по време на председателството на Чехия. Още през първите дни на чешкото председателство то бе изправено пред големи предизвикателства – Войната в ивицата Газа, петролната криза, поради която много държави в Европейския съюз останаха без газ. Председателят на съвета Мирек Тополанек и заместник премиера, вице-премиера на Чешката република, господин Вондра, допринесоха много за преодоляването на кризата. В този смисъл бих желал да приветствам Чешката република. Още повече, че в сряда долната камера на Чешкия парламент ратифицира Лисабонския договор. dieser Abstimmung. Гласуването в долната камера на Чешкия парламент подчертава желанието на Чешкия парламент и на Чешката република да ускори ратификацията на Лисабонския договор, който е от особена важност точно в този момент, в началото на 21 век. Позволете ми, господин президент, да ви благодаря най-сърдечно за това, че посещавате Европейския парламент, че включихте това заседание във вашата програма. В понеделник и вторник тази седмица ние проведохме тук е, среща новият план за економическото възстановяване, за економическото развитие на Европа. Господин президент, е, ние знаем, че има твърде много националистически тенденции, има такива склонности, които е, клонят към крайен национализъм и протекционизъм. Ние много разчитаме на вас, господин президент, да дадем отпор на подобни е, тенденции. Още повече, че вие сте известен като поддръжник на развитието на пазарната економика. По-добре е да водиш дълги преговори в продължение на години, ако трябва, отколкото за две седмици да водиш война, която може да доведе до унищожение. Повече от половин век европейските държави живеят в мир. Нека да кажа, че в този смисъл Предстоящите избори за Европейски парламент през юни са от голямо значение. Вие призовахте, господин президент, във вашата новогодишна реч, във вашето новогодишно обращение към чешките граждани да участват активно в тези избори. Ще си позволя да ви, позволя, е, да ви пожелая, господин президент, е, много успешно председателство на Европейския съюз. Имате думата, господин президент. Благодаря ви. Vážený pane předsedo, Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, дами и господа, Позволете първо да ви благодаря за тази възможност е, да говоря пред Европейския парламент, една от водещите институции в Европейския съюз. Неведнъж е, съм бил тук, но не съм имал никога възможност да се изкажа по време на пленарно заседание. Затова ви благодаря за поканата. Избраните представители на 27 държави с широк спектър политически виждания и възгледи съставляват една уникална аудитория. Толкова уникална, и по същество толкова революционна, колкото експериментът Европейски съюз. Вече повече от половин век Европейския съюз се опитва да подобри процеса на вземане на решения в Европа, като прехвърля значителна част от решенията от отделните държави на европейските институции. Дойдох от столицата на Чешката република, от Прага, от историческото сърце на чешката държавност, от едно от важните места, породили и спомогнали за развитието на европейската мисъл, европейската култура, европейската цивилизация. Дойдох като представител на чешката държава, която винаги в различните свои форми е съставлявала част от европейската история. От една държава, която неведнъж е участвала пряко и е играла важна роля в оформянето на тази история и желая да продължи да го прави и днес. Изминаха вече 9 години, откакто пред вас говори президентът на Чешката република. Това беше моят предшественик Вацлав Хавел. И се случи 4 години преди ние да се присъединим към Европейския съюз. Преди няколко седмици чешкият министр-председател Мирек Тополанек също произнесе реч тук като ръководител на страна, председателстваща съвета на Европейския съюз. В речта си той се спря на теми, свързани с приоритетите на чешкото председателство, но и на актуални проблеми, пред които са изправени европейските държави днес. Това ми дава възможност да се спра на въпроси, от по-общ характер. Искам да говоря за теми, които на пръв поглед изглеждат не така драматични, като разрешаването на настоящата економическа криза, газовият конфликт между Украина и Русия или ситуацията в Газа. Но аз съм убеден, че тези въпроси са изключително важни за по-нататъчното развитие на проекта Европейска интеграция. След по-малко от 3 месеца Чешката република ще отбележи петата годишнина от присъединяването си към Европейския съюз. Ние ще отбележим този ден с достоинство. Ще го честваме като държава, която, за разлика от някои други нови държави членки, не изпитва разочарование поради несбъднати очаквания, свързани с членството ни. Аз не съм изненадан, защото това има своето рационално обяснение. Нашите очаквания бяха реалистични. Много добре знаехме, че влизаме в една общност, оформена и оформяща се чрез усилията на хора – Знаехме, че това не е някаква утопична конструкция, създадена без отчитане на реалните човешки интереси, въжделения, виждания, идеи. Тези интереси, както и идеите, могат да се намерят където и да погледнете в Европейския съюз. Това не може и да е иначе. Ние тълкуваме нашето членство в Европейския съюз от една страна като потвърждение на факта, че успяхме доста бързо, за по-малко от 15 години от падането на комунизма, да се превърнем отново в стандартна европейска страна. От друга страна, ние гледахме и продължаваме да гледаме на присъединяването като на възможност да се включим активно в процеса на европейска интеграция като шанс да се възползваме от вече силно интегрираната Европа и същевременно да упражняваме влияние върху този процес съгласно нашите виждания. Ние смятаме, че нашият дял от отговорността за развитието на Европейския съюз е осезаем и с това чувство на отговорност подхождаме към председателството на съвета на Европейския съюз. Обеден съм, че първите 6 седмици от чешкото председателство убедително го доказаха. Пред този форум бих желал още веднъж да заявя ясно и високо за онези от вас, които не знаят или не искат да знаят, какви са моите убеждения. Аз съм убеден, че за нас нямаше и няма альтернатива на членството ни в Европейския съюз и в нашата страна няма политическа сила от значение, която би могла или би желала да подрони тази позиция. За това наистина бяхме засегнати от непрекъснатите и нарастващи нападки към нашата страна, основаващи се на неоснователната презумпция, че чехите търсят някакъв друг вид интеграция, а не в е, съюза, в който те се включиха преди 5 години. Това не е верно. Гражданите на Чешката република смятат, че европейската интеграция има важна и необходима мисия и задача, която може да се обобщи както следва. На първо място, премахване на ненужните и противопоказни за човешката свобода и благоденствие бариери пред свободното движение на хора, стоки, услуги, идеи, политически философии, светоглед, културни нагласи и поведения – които по различни причини са се формирали в отделните държави на Европа през вековете. На второ място съвместна грижа за обществените блага в Европа. А, това означава проекти, които не могат да се осъществят ефикасно а, посредством двустранни преговори на две или повече съседни европейски страни. Усилията да се реализират тези две цели, да се премахнат бариерите и рационално да се избират проблемите, които да се решават на ниво континент, не са и никога няма да бъдат напълно постигнати. Остават различни бариери и пречки и решаването на проблемите на ниво Брюксел определено зачестява повече, отколкото би било оптимално. Вие като членове на Европейския парламент сигурно си давате сметка, че много хора в Европейския съюз споделят това виждане. Въпросът, който искам да ви задам, е чисто теоретически. Когато решавате в тази е, зала, а не по-близо в, до гражданите, вътре в Европейския в европейските държави ли смятате, че трябва да се произвежда това гласуване или все пак тук? Ако използвам политически правилна риторика, Сигурен съм, ще чуя, както често става, че днес хората говорят за възможните ефекти на европейската интеграция, които обаче не са толкова важни или са второстепенни. Това а, са а, виждания, движени от импеците на професионалните политици, на хората около тях, а не от интересите на обикновените граждани на държавите членки. Когато заявих, че членството в Европейския съюз нямаше и няма альтернатива, и това искам да подчертая, Споменах само половината от това, което е нужно да се каже по темата. Е, другата е, логична част от моето изказване е, се състои в следното. Методите и формите на европейска интеграция, от друга страна, имат доста възможни и легитимни варианти и альтернативи, както се доказва през изминалите 50 години а, историята не поставя точка в своя ход. Да се твърди, че статусът кво, сегашната форма на институционална уредба на Европейския съюз е догма, която не подлежи на критика, е грешка, която за съжаление бързо а, се а, бързо заразява мнозина въпреки че е в пряко противоречие не само с рационалната мисъл, но и с цялата 2000 годишна история на европейската цивилизация. Същата тази грешка се вижда и в презумцията, която се постулира априори и следователно не се критикува, не се а, а именно, че е, единственото възможно и правилно бъдеще на европейската интеграция е в все по-тесният съюз, т.е. предвижване към задълбочаващ, все по-задълбочаваща се политическа интеграция на държавите членки. Нито сегаш, сегашното положение, нито тази презумпция с благословия, нито трябва да се възприемат като догма за, от страна на всеки европейски демократ. Прилагането на практика на тези а, идеи от тези, които се смятат а, по думите на известния чешки писател Милан Кундера за владетели на ключа към европейската интеграция, не може да се определи като приемливо. Още повече, очевидно е, че една или друга институционална схема за Европейския съюз не е самоцел. Това е средство за постигане на истинските цели. А тези цели са прости. Човешка свобода и такава економическа система, която да носи благоденствие. Тази система е пазарната економика. Сигурен съм, че това е желанието на всички граждани, на всички държави членки. Въпреки това, през изминалите 20 години от падането на комунизма, непрекъснато наблюдавам как тези чувства и опасения се засилват сред онези, които са прекарали по-голямата част от 20 век без свобода и са се борили в условията на нефункциониращата централно планирана економика, администрирана от държавата. Не е очудващо, че тези хора са по-чувствителни и по-остро откликват на всички явления и тенденции, които а, тежнеят в други посоки, а не към свобода и благоденствие. Гражданите на Чешката република са именно такъв тип граждани. Днешната система за вземане на решения в Европейския съюз е различна от класическата парламентарна е, демокрация, доказана от е, о, историята. При една нормална парламентарна система част от подкрепата за правителството и, идва от е, депутатите в парламента а други депутати подкрепят опозицията. В Европейския парламент това обаче липсва. Тук всяка альтернатива се третира като всеки знак на инокомислие се третира като вражеска за европейската интеграция. Не бе далеч времето в историята, когато в нашата част на Европа ние живеехме в политическа система, която не допускаше никакви альтернативи. И поради това не съществуваше парламентарна опозиция. Именно този опит ни доведе до горчивата полука, че без опозиция няма свобода. За това трябва да съществуват политически альтернативи. А не е И това не е всичко. Отношението между граждани на една или друга държава членка и на представител на Европейския съюз не е стандартното взаимоотношение между гласоподавател и политик, който го представлява. Съществува голяма разстояние и то не само в географски смисъл между гражданите на Европейския съюз и техните представители. И то е доста по-голямо, когато говорим за, за измеренията вътре в държавите членки. Това разстояние често се описва като демократичен дефицит, загуба на отговорност и отчетност от демократичен тип и вземане на решение от хора, които не са избрани, а подбрани на дадена длъжност, т.е. бюрократизация на вземането на решението. Предложенията да се смени сегашното състояние, включително на отхвърлената Европейска конституция не, или не толкова по-различният е, договор от Лисабон, само ще влуши нещата. Тъй като не съществува европейски демос, няма европейска нация, този дефект не може да се отстрани чрез е, укрепване на ролята на Европейския парламент. Напротив, това би влушило проблема и би довело до още по-голямо отчуждаване между гражданите на европейските държави и институциите на Съюза. Řešením není ani přitápěním. Решението не е да се подклажда гърнето, в което ври и кипи сегашната европейска интеграция, нито да се потиска ролята на държавите членки в името на новото гражданско общество в Европа, което е многокултурно и многонационално. Това са опити които до сега винаги са се проваляли, защото те не отразяват спонтанните събития в хода на историята. Опасявам се, че опитите да се ускорява и задълбочава интеграцията и да се прехвърлят решения, касаещи живота на гражданите в държавите членки на европейско ниво, ще имат ефекти, които ще застрашат всички положителни достижения в Европа през изминало, изминалия половин век. Nepodceňujme proto obavy občanů да не подценяваме опасенията на гражданите в много държави членки, които се страхуват или са обезпокоени от това, че техните проблеми пак се решават някъде другаде и без тяхното участие и че възможността им да повлияят на това решаване е много силно ограничено. До сега Европейския съюз се проявява като успех отчасти благодарение на факта, че Гласът на всяка държава членка има еднаква тежест и това не може да се игнорира. Да не допускаме ситуация, при която европейските граждани в държавите членки ще живеят живота си с чувството на примиренчество вярвайки, че европейския проект не е тяхен проект и че той се развива в посока различна от тази, в която те биха желали, те са принудени да го приемат. Те лесно биха а, из забравили постигнатото и бяха се върнали назад, далеч от това, за което са се надявали. Тук намирам тясна връзка с въпроса за благоденствието. Трябва открито да заявим, че сегашната економическа ситуация на Европейския съюз е система на потиснатия пазар, система, където постоянно се засилва централизираната економика. Макар, че Историята показа съвсем ясно, че този път води към задънена улица. Ние отново и отново вървим по него. Това води до постоянно засилване на степента е, на е, вземане на решения на държавно ниво и ограничаване на спонтанността на пазарните процеси. В последните месеци тази тенденция се засили още повече от неправилното тълкуване на причините за сегашната економическа финансова криза, сякаш тя била причинена от свободния пазар в Всъщност реалността е сочи обратното. Тя е причинена от политическата манипулация на пазара. Znovu je třeba připomenout historickou zkušenost naší části Evropy. Нужно е, е да посочим какъв е опитът е, в нашата част на Европа и какви полуки сме си направили от е, това. Мнозина от вас сигурно са чували за френския економист Фредерик Бастия, економист от 19 век и прословутата му петиция на свещоливниците, която стана а, прословута като и канонична като четиво в иллюстриращо абсурдността на политическата намеса в економиката. На 14 ноември 2008 година Европейската комисия одобри истинска, а не фиктивна петиция на свещено, свещоливниците на Бастия и наложи тарифа в размер на 66% от цената върху внасените от Китай свещи. Не бях си представял дори, че едно старо есе, писано преди 160 години, ще се сбъдне, но то се сбъдна. Неминуем е ефекта от екстензивното прилагане на подобен вид е, мерки в Европа е економическото забавяне, което може да доведе и до спиране на економически растеж. Единственото решение е либерализация и дерегулиране на европейската економика. Toto všechno říkám z pocitu odpovědnosti o demokratické. Казвам всичко това, защото изпитвам дълбоко чувство на отговорност към демократичната, но то и, благо... и изпълнено с благоденствие бъдеще на Европа. Искам да ви припомня какви са елементарните, основните принципи на европейската цивилизация, на която тя се опира от векове, дори от хилядолетия. Това са принципи, които са доказали своята вярност в времето. Те са всемирни и Следователно трябва да се спазват и днес в днешния Европейския съюз. Обеден съм, че гражданите на отделните държави членки желаят свобода, демокрация и економическо благоденствие. В момента най-важната задача според мен е да направим така, щото да не се заглушава свободното обсъждане на тези проблеми, като се определя като атака на, към идеята за европейска интеграция. Винаги сме били убедени, че е възможността да се обсъждат такива важни въпроси, възмож... възможността да бъдеш чут, да пазиш правото на всеки да бъде икономислещ, да се различава от единственото правилно мнение, без значение колко не сме съгласни с това економислие, е в основата на демокрацията, която ни беше отказвана над 4 десетилетия. Ми, kteří сме си недоброволnou zkušenost. Ние, които без да искаме, бяхме принудени да преживеем история, която ни научи, че обменът на свободни виждания и идеи е основна предпоставка за здравата демокрация. Се надяваме, че това ще се спазва и в бъдеще като такава неотменна предпоставка. Това е възможност и единственият начин да се превърне Европейския съюз в по-свободен, по-демократичен съюз на по-голямо благоденствие. Благодаря за вниманието. liebe kolleginnen und kollegen herr präsident! скъпи колеги господин президент вашето желание беше да говорите пред европейския парламент. ние с удоволствие е, се съгласихме да изпълним това ваше желание – Господин президент, е, в миналото вие със сигурност нямаше да можете да държите тази реч пред Европейския парламент. Да благодарим на Бога, че живеем в условията на европейска демокрация, в която всеки може да изрази свободно своето мнение. Скъпи колеги, ние сме едно европейско семейство. И във всяко семейство има различни мнения. Аз съм съгласен с вас, господин президент. Отварям една скоба, ще направя някои малки коментари, но се чувствам задължен да го направя. Ние сме една човешка общност. А човешката общност се отличава с това, че има слабости и недостатъци, има и силни страни, и слаби страни. И ние заедно, всички заедно трябва да развиваме силните страни и да се мъчим да отстраняваме слабостите. При всяко решение, което взимаме, може да се каже да. На друго място, при други условия, можеше да се вземе и друго решение. Но понякога се питаме, естествено, дали е, все пак в някои от нашите градове, е, в някои от нашите общини не се взимат решения, които би трябвало да се вземат или биха могли да бъдат по-добри на национално равнище или на по-високо равнище и обратното. И сега ще ви кажа, че този Европейски парламент е важна институция. Ако днес не бяхме толкова влиятелни, ако 75% от законодателството не минаваше тук през този парламент, ако всичко това не ставаше, то тогава бюрократичната администрация в Европа щеше да решава всичко. С много повече грешки, смея да твърдя, отколкото сега, когато ние можем да участваме в законодателния процес. Господин председател, господин президент, благодарим ви за вашата визита. Той бе, тази визита беше израз на разнообразието на мислите и идеите в Европа, а това е характерна черта на демокрацията. А демокрацията е в основата на всичко това, към което ние сме се устремили. Към мир, към демокрация в целия свят, към благоденствие за хората. Благодаря ви.